Okay, friends, can I suggest that we... Приятели, предлагам да продължим. Вече изоставаме с 15 минути от графика. Затова ви предлагам незабавно да пристъпим към следващата точка от дневния ред – проекто доклад за стратегическа рамка на Европейския съюз за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014-2020 година. Бих искала да дам думата най-напред на докладчика Оли Кристенсен. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички, които се включиха към изготвянето на проекта доклада. Много коментари получих от работодатели, профсъюзи и така нататък. Съобщението на Европейската комисия за стратегическата рамка за периода 2014-2020 година и бе прието с известно закъснение през юни миналата година. Два основни коментара бих искал да направя по отношение на стратегическата рамка, които са отразени в доклада. Рамката е добра, тъй като тя посочва основните предизвикателства, пред които е изправена Европа по отношение на безопасността на работното място. Новите рискове, прилагането на нормите за безопасност на работното място, значението на националните стратегии, събирането на статистически данни, справянето с проблема а, с застаряващото трудоспособно население в Европа са едни от тях. Тази а, рамка обаче е недостатъчна, защото не е достатъчно да осъзнаем конкретните проблеми на работодателите и на работниците. Трябват конкретни действия. Ето защо основната цел на моя доклад беше да представи конкретни предложения и решения. Надявам се и очаквам ние като комисия да се съгласуваме по относ, относно едно прагматично решение, като по този начин да допринесем за бъдещи законодателни инициативи по отношение на здравословните и безопасни условия на труд. Трябват ни по-конкретни мерки, законодателни такива, които да бъдат включени в стратегическата рамка. Първо, важно е да подчертаем, че всички работници имат право на високо ниво на защита и на сигурност на работното място без значение колко голям е техния работодател. Европейската комисия трябва да приеме количествени мерки на европейско равнище по отношение на инцидентите на работното място и това в рамките на средносрочния преглед на стратегическата рамка. Националните стратегии. От социалните партньори и от работодателите чуваме, че въвеждането на национални стратегии е всъщност резултат от предишната европейска стратегия. Новата стратегия трябва да бъде по-прозрачна и да бъде отворена както към социалните партньори, така и към социалните партньори, извинете, така и към другите заинтересовани страни. Прилагането с рамката е от основно значение, защото желаем да гарантираме, че правилата, които приемаме, ще са в полза на всички работници в Европа. Това се отнася и до прилагането. То е важно, за да може да има равно третиране на работниците в държавите членки прилагана от страна на малките и средни предприятия. Европейската комисия и държавите членки ам, приемат на сериозно посочените от МСП проблеми. Ще бъдат предприяти насоки, за да може да се запълнят пропуските. Социалните партньори и техните представители също бяха чути. Работниците, и различните профсъюзи са представени на равнище предприятия. Това е от съществено значение, за да може да се улесни прилагането на изискванията. Относно проверките. Те са важни, за да се следи прилагането на условията на труд. Затова трябва да се осигури необходимия персонал. Държавите членки трябва да следват препоръките на МОД, а именно минимум един инспектор на 10 000 работник. Относно заболяванията на работното място. По мое мнение, някои от най-важните проблеми са свързани с проблемите на опорно-двигателния апарат – Европейската комисия е работила по този проблем в рамките на много директиви. Сега се предвижда а, разписването им в една, за да може да има по-ефективна защита. По този начин, както работниците, така и работодателите биха могли да се възползват от разширения обхват на европейското законодателство. Регулаторната рамка ще бъде по-лесна за прилагане може да става въпрос за директива за вибрациите, както и за оборудването на екраните. Смятам, че трябва да предвидим правно вързващи граници по отношение на излагането на работниците на канцерогенни вещества. Трябва да се приемат горни граници. В тясно сътрудничество с консултативния комитет – е необходимо да се разработи система на оценка, която да се използва при въвеждането на задължителни стойности. Те трябва да се базират на обективни критерии. Социалният риск също е проблем в Европа. Нуждам се от по-добри данни и мониторинг в това отношение. Други а, проблеми и нанотехнологиите, несигурността на работата и азбеста. Многократно в нашата дискусия с социалните партньори сме обсъждали този а, момент. Нуждаем се от а, надлежни данни, за да може да се приемат цели, свързани с намаляването на а, опасните вещества не беше възможно да бъдат включени всички приоритети, които исках да включа, но аз ще включа тези, които не бяха прияти в измененията и съм сигурен, че докладчиците в сянка ще постъпят по същия начин. Комисията ФАМ и тяхното становище по доклада със сигурност ще излязат с много добри предложения и аз се надявам, че ще можем да вземем предвид някои от тях. Ще спра до тук, за да дам малко време и на нашите гости. Нека да ги чуем. Очаквам с нетърпение да работим заедно по настоящия доклад. Благодаря. Благодаря на докладчика. Веднага давам думата на нашия гост, директора на ИА ОША, госпожа Криста Седлачек. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин Кристенсън, уважаеми дами и господа депутати. За мен е чест да съм сред вас днес и по този начин да допринеса за а, темата здравословни безопасни условия на труд. Съвсем накратко ще ви представя ролята на агенцията Ние също бихме искали да дадем своя принос към изготвянето на настоящата стратегическа рамка. Колегата Кокбърн ще представи също а, част от презентацията. ще имаме възможност за набиране на наистина надежни данни, които да се използват в рамките на тази рамка. Нека да се върна малко назад във връзка с стратегията за здравословни и безопасни условия на труд. Нашата агенция винаги е смятала, че трябва да се вземе предвид традиционния, но и не само традиционния риск в постоянно променящия се свят. През 2002 година беше приета стратегия за периода 2002-2006 година. И в нея се казваше, че предвиждането на ново появяващите се рискове, свързани с техническите обновления или с социалните промени, е от съществено значение, ако искаме да поставим риска под контрол – това изисква на първо място внимателно наблюдаване на конкретния риск и това наблюдение трябва да почива на научни становищи, статистически данни. По това време ние започнахме да играем ключова роля, а именно през 2002 година. През Стратегическата рамка за 2002-2006 година призова всички агенции да създадат обсерватория за риска и да се заемат с тази задача, която беше поета и в рамките на следващата рамка за периода 2007-2012 година. В нея също се подчертаваше значението на по-ранното предвиждане на риска и се призоваваха всички агенции и обсерватории да предприемат конкретни действия. През 2014 година те лансира на Европейската стратегическа рамка за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014-2020 година. Имаше призив за подкрепа на заключенията на всички агенции. Тези заключения много често се упоменават в стратегическата рамка, което означава, че на нас се гледа като на един от основните играчи. Както вече опомена господин Кристенсън, в стратегическата рамка са очертани основните предизвикателства и се задават основните дейности до 2020 година. и ОША вече игра важна роля при, при прилагането на Европейската стратегия за здравословни и безопасни условия на труд. Това се потвърждава също и във външната оценка на стратегията. В новата стратегическа рамка отново се дава голяма роля на ИУ ОША. Това се отнася най-вече за националните стратегии за здравословни и безопасни условия на труд. В това отношение работим заедно с Европейската комисия и разработваме нови инструменти за мониторинг. Работим също така по представянето на националните стратегии за здравословни и безопасни условия от труд. Що се отнася до застаряването на работната ръка, както знаете, разработваме един голям проект, който ни възложи Европейския парламент. Ще представим заключенията си и резултатите в края на тази година на специален семинар като през 2016 година ще бъдат прети окончателните препоръки. Следващата област, в която работим, са нововъзникващите рискове. Това е тясно свързано с проучване, което ще видите в рамките на следващата презентация. Много важна е превенцията на всички заболявания, свързани с конкретната работа и това се отнася също и за малките и средни предприятия. През последните години ИО ОША разработи ОИРА, онлайн портал за малките и средни предприятия, на който се оценяват рисковете за МСП. А в рамките на стратегическата рамка бяхме помолени да разработим практически инструменти за МСП, които да помогнат на БСП да се справят с проблемите, свързани с опорно-двигателния апарат. Това ме води до следващата презентация, която ще направи колегата Уилям Кокбърн. Той ще ви представи данните от проучването. Благодаря ви. Thank you. Thank you, Madam Chair. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, че ни дадохте възможност да ви представим тази за нас вълнуваща нова инициатива, нов набор от данни, който се надяваме да, ни бъде, да ви бъде полезен в разискванията на темата. Европейското ами, получване на предприятията и нови, за новите и появяващи се рискове, беше проведено за първи път през 2009 година. Това е вторият провеждане на това проучване, което приключи по-рано тази година. Но днес, както каза директорът на агенцията, представяме обобщение на първите резултати и с нас е удоволствие да ги представим днес тук в Европейски парламент. В краткото ми изложение ще направя кратък обзор на проучването ще се случи върху основните резултати и после съвсем накратко ще коментирам как може да се използва този богат източник на данни за бъдеще. Първо ще се опитам да отговоря на един важен въпрос. Защо се нуждаем от още едно проучване? На европейско ще съществуват много бази данни, с които на сигурност е наясно. Има получвания сред работната сила. Поред такава получване се провежда от Евростат, в частност с адхок модела, свързан с злоупуките на работното място и професионалните заболявания. А, също така Еврофаунд, нашата посестрима агенция също прави подобно проучване и възоснова на данните от Евростат за статистиките за форма статистики за, злоупотреб, за злополуките на трудовото място както и професионалните заболявания. По този начин успяхме да изготвим една сравнителна таблица, за да можем да се получим от разликите, които тези данни показват от държавите членки, което се надяваме да доведе до политически действия и мерки. Извинете, има някакъв проблем с а, слайдовете. Maybe the third slide. Uh, So, I'll carry on anyway to say that um, these surveys... Продължавам тъй иначе. Проучването на сред работещите и административните данни, които ни се предоставят, дава доста, добра, доста ясна представа за злополуките в Европейския съюз, но по-малка степен с професионалните заболявания. Имаме обаче много малко, малко данни, които свързват политическите инициативи с реално случващото се на работното място. Имаме нужда от връзка между политическите инициативи и резултатите. Така че нашето проучване СНР-2 се стреми да получи на място как се прилагат привативните мерки на работните места в Европейския съюз. Проучването обхваща 36 държави, 28 държави членки на Европейския Европейския съюз, както и Бивша Югославска република Македония, Исландия, Норвегия, Турция и Черна гора, като Турция всъщност сама за решението да взема участие в проучването. Обединеното кралство Испания и Словения всъщност сами доплатиха, за да увеличат ешелона, който се използва в проучването им и по този начин замесиха националните проучвания. Тъй като цяло нашето проучване е доста всеобхватно, обхващаме всички отрасли, включително и най-трудно достъпните, като например селското стопанство и а, риболова. Но знаем, че това са отрасли, в които е много важно да се съсредоточим върху оперативните действия дейности. И преди всичко се стремим да отговорим на м, приоритетите за интересованите страни, започна първото проучване, така че се съсредоточихме върху микропредприятията, т.е. предприятията, които имат по-малко от петима слушатели. Трудно се прави проучване в такъв вид предприятия, но в основа на резултатите смятаме, че си заслужаваше и резултатите са включени в общите резултати, които ще ви представя сега. Също така вижте кого а, анкетирахме, кого попитахме как се прилагат мерките за безопасни здравословни условия на труд. Обърнах се към хора, които най-добре знаят как се случва това на практика. Човекът, който най-добре знае какво е положението с безопасните здравословни условия на труд на работното място. По време първото получване стигнахме до извода, че получаваме, е, че работим с различни респонденти, извинете, но това не е следващият екран, презентацията ми, Оказва се, че, че, работим с, че говорим с различни лица от а, собственика на предприятието или менеджерът в микропредприятията, както си представяте. Колкото по-малко е предприятието, толкова по-малко вероятно той човек да знае най-добре какво се случва с безопасността и здравето на работно място. А колкото по-голямо става предприятието, толкова по-често се случва да има специално лице, което се занимава с наблюдение на здравословните безопасни условия на труд. Но близо 30% от случаите всъщност представителят, отговарящ за безопасни здравословни условия на труд, реално е представител на служителите работници, които показват, което всъщност показва, че не винаги на работното място нещата са организирани толкова добре, колкото ние си мислим, когато се взимат политическите решения. Кои са основните рискови фактори, свързани с безопасните и съгласовани условия на труд в Европа? Достатите на следващия екран виждате, че преди всичко трябва да се сблъскаме с, че всъщност работим с трудни ам, клиенти. Проблема също така е с времеви натиск, свързан с а, времето, стресът или казвам други думи, риска свързан с психосоциални фактори, Може би се съобщите да следите презентацията ми на е, копията на хартия, които, които разполагате. Така че според нас е, психосоциалните фактори са основните фактори на риск в момента. Вторите са свързани с мускулно-скелетните смущения, като например дългото седене на едно място, болки в е, гърба и раменете, това са проблеми, които неадекватно са споменавани и които са включени в рамката. Как се работи по тези фактори на годното място? В рамката са предвидени оценки на риска, т.е. има заложени цели и работодателят е този, който носи отговорност, който познава най-добре производствения процес и който най-добре знае как могат да бъдат преодолени тези рискове много високо равнище на оценка се, се извършва в Италия, 85% до 30% или близо 30% в Люксембург. Важно е да се спомене първо, че тук не искаме да проявяваме е, самодоволство, говорим за поваждането на проверки, не говорим за качеството на тези оценки. Освен това, данните много зависят от ам, отраслите и от размера на предприятията. И се оказва, че най-малко повече се правят, най-малко оценки на риска се правят в предприятията, в сектора на услугите и в малките предприятия. Защо работодателите са мотивирани да предприемат превентивни мерки? Ясно е, че изпълнението на законодателните, на законовите изисквания е основната причина, която, като предизвика работодателите да, да го правят, както и евентуалните глоби от страна на инспекциите по труда. Така че, като, както виждате, политическите мерки имат много важно значение тук. Като друга причина се цитира ангажимента от страна ангажираността и натиска, който оказват служителите и работниците. Има и някои разлики между държавите членки и тук трябва да отбележим, че е важно да се поддържа организацията на организациите на работническото представителство, особено в новите държави членки на Европейския съюз. Въпросът е защо някои предприятия не предприемат никакви превентивни мерки. Тук се вижда, че основната граница е, че се рискват вече са познати или се смята, че няма сериозни проблеми. Това е основната причина. Има и други причини, като например липса на експертиза или прекалено бюрократично бреме. Очевидно, че има нужда от повече информация, насоки и увеличаване на познанието на рисковете, за се след като тези предприятия, че винаги има опасност, какъвто и да е отраслът и какъвто и да е размерът на предприятието. И 90% от предприятията смятат, че оценката на риска е най-добрият начин за преодоляване на рисковете, свързани с здравословните и безопасни условия на труд. Какви са пречките? Сложността на законодателството е една пречка и а, тук има много големи разлики между държавите членки, защото в Италия, например, 70% от продавците твърдят, че а, има такъв сериозен, а, има сериозен проблем с сложността на законодателните изисквания, докато а, в страни като Словения или Литва, например, този процент е 2,14, например. А всички тези предприятия работят в контекст на едно и също европейско, европейски служение на правото разликите са в държавите членки, начинът по който те се представят законодателните изисквания и начинът по който това се отразява на равнището на спазването им. На следващият, подвижваме към следващият екран. Дали има достатъчно инструменти за справяне с фактовете, с рисковите фактори на европейско равнище? Ще върна някои от основните рискови фактори, които споменах, особено свързаните с недостатъчна комуникация, несигурността на работата и недостигът на комуникация. Много често това са проблемите ще предприятия, които твърдят, че не разполагат с необходимите информация и познания, за да прилагат превентивни мерки, така че очевидно трябва да се работи в тази насока. Спитахме също така дали работниците и служителите а, имат глас в начина по който се взимат превентивни мерки. Както вече казах, по възможно в който които има а, представители на работниците и служителите по-често, които са активни, по-често се предприемат мерки. А по отношение на психосоциалните рискове има много големи разлики между държавите членки, а както знаем, за преодоляване на психосоциалните рискове е много важно да има активно участие на работниците, ако искаме мерките наистина да бъдат ефективни. Също така, поради директивата за рамката в малките предприятия изобщо съществува някакво представителство на работите служителите което само по себе си е много съществена добавена стойност. И тук стигнахме до а, екранът, до а, модулът за търсене, който имаме в а, нашия вебсайт, така че мога само да ви насреча да се запознаете с него. Имате много добра интерактивна карта, с която може да запознаете с данните. Мога само да ви насреча да го направите и да ни задавате конкретни въпроси. Винаги с радост ще ви подкрепим в разискването с необходимата информация. Виждате вебсайта ни на последният екран. Много благодаря на представителите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. Благодаря ви за това, че споделихте резултатите от вашето проучване. Тази тема, разбира се, е много важна и за социалните партньори. Затова сме ги поканили да вземем до 6 днешното размяна на мнения и давам думата на председателят на работната група по безопасни и способни слови на труд на Бизнес Юруп Майстър. Имате думата. Много ви благодаря, госпожо председател. Последствие напред да заявя, че ние сме твърдо убедени, че бизнесът се нуждае от среда, в която да може да потъвчава. И тук разбира да се не говоря само за конкурентно способна среда, но и за условията на труд. Така че така стане съвсем ясно. Добрите здравословни условия на труд са ключово значение за нас в Бизнес Европа. и като цяло смятам, че се справяме сравнително добре. Аз съм дори сравнително оптимистично настроен има сравнително голям брой предприятия, които се справят добре, предприемат необходимите превентивни мерки с съответното високо равнище на участие на служителите и работниците. Както каза господин Копбърн, има разлики между държавите членки, както и между различните отрасли на стопанска дейност. Бих искал също така да споделя с вас някои от тревогите ни, Става въпрос за някои от елементите на доклада. Първият е свързан с а, правилния път или пътят напред, а, подходящите действия. Според нас подходящите действия не би трябвало да са а, кон, нови конкретни законодателни мерки, е защото все още сме в процеса на анализ на съществуващото европейско законодателство в областта на здравословните безопасни условия на труд. И според нас е по-важно да се направи оценка на вече прилагащите се законодателни разпоредби, преди да се взема решение за приемане на нови законодателни мерки. За всички случаи, общият подход на Европейската комисия е именно съоточаването върху по-добре прилагане и опростяване на съществуващите национални и европейски законодателни разпоредби вместо въвеждане на ново законодателство е добър подход. Този подход с пълно право признава, че вече съществува изчерпателен набор от европейски законодателни актове. Също така някои от тревогите ни са свързани с предложението за прилагане на цели за количествено намаляване на европейско равнище. Според нас структурата и подходът на стратегическата рамка е да установи основните предизвикателства и стратегическите цели, свързани с тези предизвикателства, без да определя конкретни количествени цели. Ще ви дам един пример. 0% злоупотреби, зло, злополуки, извинете. Ние напълно подкрепяме тази цел, но това не значи, че може да има коли, е, количествена цел от 0%. Програмите за 0% злополука се проява на амбиция. За нас това означава, че се прави всичко възможно, прилагат се всички възможни мерки за постигане на нула. Но целта не е да се постигне нула, а целта е да се направи всичко възможно за, така, за постигане на 0%. при предишното обсъждане на стратегията съвместно с представителите на работниците и служителите е, е, решихме, че важно за нас не е коли... количественото измерение, а усилията, които се полагат. И искаме да бъдещето е така, да се постави акцента върху усилията, които полагаме за постигане на тази цел от 0%. По отношение на оценката на риска много се изговори за нея. Важно се подчертае, че оценката на риска преди всичко е процес, чиято цел е постигане на една по-важна цел. А тази по-важна цел е да се установят подходящите мерки за превенция и те да бъдат приложени. Тоест, оценката на риска не е само цел, и всички положения не трябва да са му цел изготвянето на документ за оценка на риска. Целта е да се направи такава оценка на риска, за да се приложат подходящите мерки. Така че, ако някой ми каже, имам, имам добра оценка на риска, Отговорът ми е, ами това си е провал. Не трябва да правите такава оценка на риска, а трябва да действате въз основа на нея. Така че не трябва да се настоява предприятието да излязат с конкретен документ, който да се нарича оценка на риска, а да предприемат конкретни действия въз основа на такава направена оценка. Друг елемент, който бих искал да споделя с вас е свързан с мускулно-скелетните смущения. Съгласни сме, че това е проблем, който продължава да съществува, проблем, на който би трябвало да се съсредоточим, но въпросът всъщност е какви са подходящите действия и отново не смятаме, че подходящи в случая са нови законодателни мерки. Според нас по-голямата част от рисковите фактори вече са установени. Така вече въпрос е дали се предприемат съответните мерки на национално равнище и на равнището на предприятията. Няма да навлизам в подробности да обяснявам, че проблемът е многофакторен, но пак казвам, най-важното е да се избере подходящият подход, който да гарантира по-добра закрила на здравето на служителите и работниците. По отношение на професионалните заболявания имаме нужда от по-надежни сравнителни данни, но тук съвсем ясно ще ви заявя, никога не можем да имаме сравними данни. Забравете го. Много е трудно изобщо да имаме подобна, подобни данни с отношение на злополуките. Аз ръководя е по един а, проект, в който имаме много подробни данни с голям брой предприятия в Европа и се оказа, че данните просто няма как да бъдат сравнени. Невъзможно е. Един колега от Финландия направи проучване в 6 държави членки, Балтийските държави и още няколко държави и се оказа, че данните не са сравними и не могат да бъдат сравнени. Данните, с които наистина се нуждаете, са данните на работното място в предприятието. Това е важното. Трябва предприятието да е наясно за това, което се случва на работ... в неговата работна среда. Ако имате агрегирани данни, това е много хубаво, но те не служат за нищо. И специалист, който използва агрегирани данни на а, национално равнище или на равнището на отрасъл, мога да ви кажа, че той, с тези данни до никъде няма да стигне. Така че ви насърчаваме да не се съртушавате толкова върху идеята данните да бъдат съпоставими, а по-скоро данните да са на лице на съответното равнище, т.е. на равнище, на което трябва да се вземат мерки. И няколко последни думи за психосоциалните рискови фактори. Според нас те са от съществено значение, но пак казвам, за нас подходящия подход тук не, трябва да минава през безопасните условия на труд, защото не служителят, който отговаря за тях, може да ги установи. Най-важното в случая, в който говорим, е всеки работник и служител да намери доброто равновесие между неговите стремежи и капацитет и, и това, което се изисква от него, включително и чрез подкрепата на колегите и а, менеджера, и на служителите от менеджерското равнище. Това е много важно и също така е важно а, работата да а, се променя в рамките на кариерата на един човек. Важно е да се намери добро равновесие между, специф, между спецификата на всеки служител и работата, която той върши. Така че имаме нужда от по-добро изготвяне на работен профил. Трябва да помогнем на служителите, работниците да са наясно на кой етап на развитието на кариерата си и дали работата, която вършат, отговаря на техните нужди. И също така трябва да им помогнем да разберат дали са устойчиви или са уязвими и дали трябва да продължават с същата работа през целия си живот. Тоест, трябва да намерим доброто равновесие между капацитета и същност на работата. И тук се намесва изготвянето на подходящ работен профил, работна мобилност и служители, работници, които са наясно какви са техните цели и хора, които са наясно, че избор, който взимат, е важен не само за тяхната кариера развитие и за доходите им, но също така и за психосоциалното им състояние. Благодаря ви, давам думата на Виктор Кемпа, който е изследовател в Европейската конфедерация на профсъюзите. Имате думата. I would like to start with um, some general framework. Благодаря ви. Бих искал да започна с няколко общи коментара. Годишно 3 милиона работника се нараняват на работното място и отсъстват над 3 дни от работното място, което е почти 300 хиляди загинали работници а, на място, тъй като някои от тях загиват и заради заболяванията. Общата цена на тези заболявания е между 3 до 5% от брутния вътрешен продукт на европейско равнище. Това са доста тревожни данни и е ясно, че се нуждаем от една строга стратегическа рамка, както на европейско равнище, така и на национално. Сега говорим за новата стратегическа рамка и в този контекст трябва да вземем предвид факта, че в света работните условия се влушават. И това не се дължи само на кризата, но и на политическите решения, които имат за цел да се занижи законодателството, прието, тъй като на времето имаше доста лоши инциденти на работното място и много случай на заболявания. Инспекторите също казват, че не могат да възпрат рисковете и виждат все повече и повече неравенства между държавите членки в това отношение. Различни заинтересовани страни излязоха с предложения в рамките на настоящата стратегическа рамка. И след като стратегическата рамка прие в сила, бе прияти доклада, бе започнато разглеждането и на доклада на господин Кристенсън и в него се призовава за незабавни и конкретни мерки. В сегашната стратегическа рамка липсват правно вързващ график и оценка. Приканваме работниците да бъдат по-добре защитени от заболявания и инциденти на работното място. Нека да не се занижава законодателството заради кризата. Има законодателни предложения, които включват социалните партньори, като например законодателството за фризьорите бе блокирано. Иска ни се Европейската комисия за бъдеще да възприема това законодателство на едно равнище с всички директиви, които гледа. Приканваме Европейската комисия да засили сътрудничеството на социалните партньори в малките и средни предприятия. Трябва да се спазват исканията на синдикатите. Липсват и ясни насоки за държавите членки по отношение на разработването на национални стратегии. Тези стратегии трябва да бъдат разработени заедно с социалните партньори и трябва да подлежат на контрол от страна на компетентни инспектори, които в момента са недостатъчни. Кои са основните приоритети, които според нас трябва да влязат в стратегическата рамка? Стратегическа рамка, която ще прерасне в стратегия. Искаме ограничаване на излагането на токсични вещества на работниците. Същото се отнася до канцерогенните и мутагенните материали. Много се говори в момента в Европа за канцерогенните и мутагенни вещества. Такава директива все още липсва. Има директива за вибрациите и за състава на екраните. Смятам, че всички тези измерения трябва да бъдат съчетани в една директива – доста остарели са и сега залегналите прагове. По отношение на социалния риск. Не може този риск да се измерва само с незаконодателни мерки. Спешно се нуждаем от законодателни мерки. Има и други приоритети, като например запазването на репродуктивното здраве и защитата му от токсични вещества – има много ендокринни и хормонални дизруптори. Излагането на тези вещества трябва да се признае като а, можещо да доведе до заболяване на работното място. Психосоциалните фактори също се увеличават, а те имат много странични ефекти. Искаме да има правно вързващи критерии и въвеждането на прагове за основните 50 канцерогенни вещества. Същото се отнася до а, мускулно-скелетните смущения, които идват от вдигането на тежести или застояването. Психосоциалните сектори също трябва да бъдат взети предвид стреса, например, 25% от работниците са изложени на стрес. Една агенция от Билбао направи поручване, и Това проучване подкрепи нашите искания. А те трябва да бъдат ясно формулирани. Благодаря ви, казва председателката, за вашия принос. Имаме сериозен проблем. Остават ни 30 минути. Нямаме време за дискусия на тази изключително приоритетна тема здравословни и безопасни условия на труд. Многократно сме обсъждали в миналото, но сега не сме водили истинска дискусия в комисията. Имаме и още една точка от дневния ред, която ни предстои да разгледаме. Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията. След 6 половина нямаме превод, нали така? Uh, we can, uh, we can say that we will have no discussion. Можем да решим да не провеждаме дискусия по тази точка в парламентарната ни комисия и да преминем към следващата точка от дневния ред. И да се опитаме да я приключим за половин час. Или пък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 нека да се държим като дисциплинирани възрастни, да говорим изключително кратко от сега нататък. И да се опитаме да разгледаме и двете точки в нейния ред. Extremely short. Uh, uh, I'll start with... Трябва да бъдете изключително кратки. Нека да чуем докладчиците в сянка. Благодаря ви, господин Кемпа. Вината не е ваша. За 60 секунди давам думата на господин Бах. Окей, okay, Dank. In секунди. Благодаря. 60 секунди, значи. Мисля, че нямаше да бъде възпитано и по отношение на нашите гости, ако се откажем от дискусия защото тяхната работа, техните изследвания са много важни за нас, а и те поставят правилните въпроси и мисля, че ни дават и правилните отговори. За мен лично и за НП има един момент, който е изключително важен, тъй като нямам възможност да се спра на всичко. А именно как подхождаме към проблема, свързан с допълнителните разпоредби с правно обвързваща сила. Един от ораторите каза какво мотивира бизнеса. Първо, разбира се, че правните разпоредби ги мотивират да инвестират в сигурност и безопасност, но ги мотивират и санкциите, глобите, паричните глоби. Така че дилемата е повече законодателство ли да създаваме, или да се откажем от това. Това е много съществен момент за мен. Thank you, Madam McIntyre. Благодаря, госпожа Макентайер. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Не може да се обсъжда този доклад за една минута. Смешно е да очаквате това от нас. Предпочитам да посветим половин час на тази тема и да отложим другия доклад. Но тъй като вие не взехте подобно решение, бих искал да благодаря на господин Кристенсън за неговата работа. Бих искал да благодаря и на участниците в панела днес. Изключително интересно ни беше да ви чуем. Приветствам много от нещата, залегнали в доклада. Харесва ми параграф първи на рамката, където се казва, че всеки има право на високо ниво на защита. Това е изходната ни точка. Държа да вземем предвид позицията на МСП и на микропредприятията. Насърчавам също изподелянето на добри практики. Трябва обаче да бъдем предпазливи относно повсеместното прилагане на един подход. Нека да вземем предвид това, което се случва конкретно в държавите членки. Аз ще внеса изменения и се надявам, че ще излезем с добър доклад. Благодаря. Е, мадам. Благодаря, госпожа Ведър. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика и на всички гости, които чухме днес съвсем в телеграфичен стил ще говоря. Здравословните безопасни условия на труд са право само по себе си, но тук има няколко свързани цели. Една от тях е економиката да действа прилично, а другата цел е да имаме остаряване в добри условия. Затова ни трябват здрави хора на работа. Та в този ред на мисли смятам, че е абсолютно необходимо да прегледаме вече съществуващата регулаторна рамка – и да я комбинираме с по-добро законотворчество, не само прозрачно законотворчество. Нека да използваме думи, които лесно могат да бъдат разбрани от малките и средни предприятия. Тези МСП не могат да се позволят да наемат правни консултанти. Съгласна съм с казано от представителите на бизнес и Юрап относно количествените цели и социалния риск. В този дух ще внеса изменения, ще ги обсъдим и с докладчика утре. Благодаря, господин Силикиотис. Благодаря, госпожо председател. Е, Благодаря ви, че ми дадохте думата. Благодаря на нашите гости. защото смятам, че в хода на либерализацията малките и средни предприятия едва ли са в състояние реално да премахнат рисковите фактори, т.е. реално да предприемат мерки против тях. А, тук ще спомена няколко неща. А, не забравяйте поддоставчиците. Има фирми поддоставчици. доставчици Важно е държавата да контролира и този вид дейност по отношение на спазването на законодателството за безопасни и здравословни условия на труд. Работниците трябва да имат възможност за постоянен контакт с поддоставчиците, за да имат висока степен на сигурност Факт е, че МСП се нуждаят от помощ в това отношение. Мерси, мадам президент. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на докладчика, благодаря на различни на гостите ни. Бизнес Европ казахте, че първо трябва да се направи оценка, след това трябва да се продължава с ново законодателство. През декември 2011 година Европейският парламент с голямо мнозинство прие моят доклад, който вече правеше оценка на стратегията за безопасни условия на труда. Така че да, направили сме оценка. И в доклада ми на времето ми вече заявяваше колко сериозни проблеми има с безопасните условия на труд. Благодаря на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, за това, че нееднократно сме ме приемали и за това, че припомняме данните, които не бива да забравяме. 170 хиляди смъртни случая годишни и понеже не проявяваме никакви мерки, това ни коства 4 до 5% БВП годишно, така че да, трябва да се действа. Благодаря на докладчика, ще допринеса с много изменения. Крайно време е да действаме. 4 години мълчеше Европейската комисия. Не може Европейската парламент да се позволи да мълчи толкова дълго. Елатуре е, председател, благодаря, госпожо председател, благодаря на нашите гости. Няма да казвам нищо по въпросите, по които споделям тяхното мнение. Приблизително 25 000 инспектори по трудово право това съществуват, т.е. един на хиляда работници. Годината има само 365 дни. Така че горе-долу на 24 години веднъж се пада проверка. Ако правилно изчислявам а, нещата, може би това е проблем. Освен това е необходимо разпоредбите от директивата да се опростят. Економическата криза така или иначе удари МСП, най-вече микропредприятията изпитват огромни трудности е, да понесат разходите, включително и тези по защитата, по сигурността на работното място. Това е ситуация, която трябва да се промени чрез адекватна правна рамка. Е, thank you. Sean Simon, one minute. Благодаря, думата има Шон Саймън за една минута. Благодаря ви, за една минута. Първо поздравления на ЕО ОША за проучването, което действително е забележително на възходителен документ, е, ми се струва, че за бъдеще ще можем да основаваме законодателството си на подобни конкретни данни. На второ място, за съжаление, не мога да поздравя по същия начин Общата комисия с юридическата рамка. Нищо лично към хората, които са работили по нея, но тя е лишено от всякакво конкретно съдържание. Поздравление на докладчика, който почета какво би трябвало да се държа тази стратегия. И накрая психотоксичните лекарствени средства, които, които бяха споменати помежду другото. Това е сериозен проблем, свързан с общественото здраве. Лекарствата за лечение на рак водят до сериозни проблеми това е проблем, който вече е признат от компетентните органи, но не се е, предприемат мерки на европейско национално равнище, би трябвало. Благодаря на всички за сътрудничеството. Крайният срок за внасяне на изменения по този доклад е 30 юни в 12 на обяд. Както вече и по-рано казахме, всички сме наясно, че тези въпроси, въпросите свързани с безопасността и здравето на работното място са от а, ключово значение за нашата комисия. Планирали сме приемането на доклада в комисията ни на на 23 септември и ще обсъдим за секретарията дали има някаква възможност да проведем по-задълбочено е, обсъждане на тази точка, на тази тема. на Някои от заседанията на комисията ни е, след лятната вакансия. Така че се надявам това да не е последното ни разискване, да продължим обсъждането след а, е, лятото. Благодаря на всички гости за присъствието им, представителите на ЕООШа, на УЛЕ за свършената работа макар да работим с много ограничено време днес, искам да ви уверя, че сме много впечатлени от вашата работа и със сигурност отново ще се обърнем към вас по един или друг начин. Благодаря ви за приноса. И така стигаме до точка 13 от дневния ред. Тук е докладчикът господин Кукън и му давам думата. Thank you very much, uh, Madam Chair. Благодаря ви, госпожо председател. Ще направя кратко поведение. Реших да кажа, че докладът за прилагането, на резултатите и цялостната оценка на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията 2012 година беше обект на голям брой изменения, общо 184. И мисля, че големият брой на измененията показва колко важно е това досие и приветствам този факт. Съгласно договореният график, срещата с, с, с докладците в Сянка ще се проведе едната седмица на 1 юли. Така че в момента аз изготвям компромисни изменения, подходящите моменти. това с голямо внимание и интерес ще изслушам позицията на докладчите в сянка и на останалите колеги от комисията по измененията, за да могат да ги включа евентуално в компромисните изменения, които подготвям. Държа да стане ясно, че ще приема всякакъв конструктивен принос, с с изключение на идеите, които противоречат на самата понятие за активен живот на българските хора, както и приносът, който би могъл да измести дебата на друго равнище. Колеги, при толкова специфичен доклад за оценка ми се струва, че трябва да се съсредоточим върху съществените части на доклада и да не се разсеиваме много от съвсем нови различни елементи. Основната ми цел е докладът е възможно най-кратък и целенасочен, да се съсредоточи върху оценката на Европейската 2012 година с няколко конкретни предложения. Бяха, въвед... бяха предложени различни изменения, свързани с солидарността между поколенията и аз съм готов да подкрепя измененията, които призовават за по-голяма за по-силен акцент върху този аспект на Европейска 2012 година. Също така се радвам всички елементи, свързани с образованието на ито през целия живот, разработването на ИКТ, умения за възрастните граждани, съсредоточение върху гражданите над 50 години, тяхното участие на пазара на труда. Също така подкрепям измененията, свързани с иновациите в областта на здравеопазването за всички граждани. Не искам да започваме дебата за пенсионната система и преструктурирането на системите за социална закрила в държавите членки, тъй като ми се струва, че това надхвърля обхвата на доклада. Госпожо председател, с нетърпение очаквам съвместна ни работа с докладчите в сянка с цел изготвяне на един качествен доклад. Благодаря ви. Госпожа Блинкевич чуте има думата. Докладчик сянка на стилистите и демократите. Аз Aš Тикрай, манал, Tikrai manau, с geras с парянктас, тачо norėtumėm jį папилдите dar kai kuriom idėjom ir mintim. Ir... Благодаря, госпожо председател. Ще ми се да добавя, просто да допълня картината с някои неща. В доклада според мен трябва да се подчертае, че економическата и финансовата кри... криза е задълбочила безно... бедността в Европа, Европа особено сред възрастните хора и се стига до засилена изолация на тази група от населението. Трябва да говорим не само за активност на възрастните хора, а и за добро хранене защото възрастните хора така или иначе нямат достатъчно енергия, за да бъдат. Е, те трябва да бъдат не само активни, трябва да устаряват достойно. За целта трябва да призовем социалните партньори да си сътрудничат, да съставят социални програми, така че хората да остават активни до дълбока пенсионна възраст. Не, не е приемливо да вдигаме възрастта за пенсиониране без да вземем такива мерки. Държавите членки трябва да намерят решения, Например, за да имат възможност възрастни хора, които желаят това да работят на половин работно време. Смятам, че и ученето през целия живот е важен аспект. А що се отнася до достъпа до информационните технологии, той трябва да бъде стимулиран и насърчаван. Тук комисията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 лично а, предлагам а, да наречем активното стареене запазване на младостта. Но най-вече мога да подкрепя повечето о предложения за изменения. Има един важен аспект, който искам да поставя на обсъждане. Много от предложените изменения се въртят около демографската криза. Това наистина е проблем за бъдещето. Може би е добре да има специализиран европейски фонд за компенсиране на демографското неравенство. По принцип съм настроен доста критично по отношение на задължителното вдигане на пенсионната възраст. Не бива да се злоупотребява с идеята за активно стареене, като под прикритието на тази идея се повишава възрастта за пенсиониране. Има и други възможности за възрастните хора да бъдат активни. Не е необходимо непременно да остават на работа. Те могат да допринасят и по друг начин за обществото, не само на пазара на труда. Знаете наше попарче. Wydaje mi А, предложението за изменение на пример, това под номер 77 е точно в тази посока и за мен е съмнително. Алде спомена изменение 73, адекватна здравна профилактика. Тук мога да ви посоча много примери за дискриминиране на възрастните хора в здравеопазването. Има доста неприятни ситуации така че в никакъв случай не трябва да се допуска дискриминиране на възрастни хора. Върху здравните системи се оказва все повече натиск. И те трудно се справят. Още веднъж казвам да не се допуска дискриминация по възрастов признак. Weigel, Hvala, gospa predsednica. Imamo odlično poročilo. Благодаря, госпожо председател. Докладът е от, отличен и много навременен. Е, гре за защото темата е от съществено значение за всички държави членки. Всички устаряваме. Така че трябва да гледаме по модерен начин на въпроса. В доклада се съдържат всички важни е, елементи, на които няма да се спирам. Алде е, е внесла доста изменения, предложения за изменения, така че с нетърпение очаквам да работим с господин Куган. Също искам да вметна, че очакваме от комисията да разработи специализирана стратегия, която да се стреми към решаване на въпроса с демографските промени. В доклада непременно трябва да се спомене и заболяването деменция. Uh, Благодарим за на госпожа Зубер. Thank you, Chair.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 Имаме Европейска година за активно остаряване. Трябва да се възползваме от нея, за да реализираме кампании, разработваме идеи по посока на активно стареене. Но не, при, не бива да смесваме нещата и не бива да говорим за повишаване на пенсионната възраст мисля, че тези неща трябва да се разглеждат по-отделно. Две неща до тук не се, не се споменаха. Едното е именно това, което аз казах, повишаването на пенсионната възраст. Е, е, а, и за производителността на труда. Там сме внесли и предложение за изменения, защото сме запознати с едно изследване, в което се прави заключението, че е целесообразно да се намалят работните часове. А, тук възниква и въпроса за устой... отново възниква въпроса за устойчивостта на системите за социална закрила. Благосъстоянието трябва да се разпределя по-добре, вместо да караме хората да работят все по-дълго. Изработили сме своите предложения за изменение. Те са взаимно свързани. Защото смятаме, че на хората трябва да се даде възможност наистина да устаряват активно. Както вече казахме, отхвърляме всякакви идеи за економии в това отношение. А Важно е да кажем, че и без достойна пенсия не може да се устарява активно. Затова трябва да работим и за това. Благодаря ви, госпожа Жданока, за една минута. Благодаря ви, ще се опитам да бъда кратка. Благодаря на господин Кукън за неговия доклад. Внесох няколко изменения и се опасявам, че въз основа на този дебат основната тема за разискване ще бъде увеличаването на пенсионната възраст. Разбира се, не може да бъде задължителна, но трябва да има възможност човек да работи по-дълго. Подходът трябва да бъде селективен, тъй като е много различна работата в различните отрасли и различните професии. Това са основните ни изменения. Също така говорим и за подход основаващия на цикъл на живот. Това трябва да бъде свързано с увеличаването на задължителната пенсионна възраст. Това е най-основно подхода ни. Благодаря ви, думата има Лаура Агея. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на а, докладчиците. Внесли сме и ние някои предложения за изменение, защото смятаме, че въпросът за смяната на поколенията е от основополагащо значение. И смяната на поколенията може да стане само по пътя на структуриран диалог между възрастното и младото поколение, за да могат те взаимно да се обогатяват и да се подпомагат. Защото и двете поколения имат своя опит. Именно чрез съчетаване на този опит се получава диалог и ситуацията става оптимална, оптимални стават и възможностите за заетост. Мисля, че това е от принципно значение. Само така можем да реализираме идеята. Всъщност би било парадокс, ако не включим и ученето през целия живот. Освен това, тук всички говориха за повишаването на пенсионната възраст. Самия докладчик каза, че не е уместно но трябва да внимаваме, когато повдигаме този въпрос. Нека да помислим и за това, че не всички работни места са еднакви. Трябва да се прави разлика между професиите. Освен това, трябва много внимателно да подхождаме към въпроса за повишаването на пенсионната възраст. Ще се срещнем заедно с другите докладчици в сянка и ще се опитаме да направим хубав документ, защото е, проекто доклада е много солидна база. Е, Благодаря на всички ви. Приемато на доклада ще бъде на 15-16 юли. Съжалявам, че така набързо трябваше да разгледаме темата. Давам отново думата за заключение на господин Кукан. Надявам се дебатът да беше полезен и за вас. Думата има докладчик господин Кукан. Много ви благодаря. Да, дебатът наистина беше полезен. Благодаря на всички, които допринесоха за него. Някои от изказване като на това, че в сянка на социалисти демократите възприемам като положителен принос за оборотяване на доклада ни. По отношение на изказването на колегата от ЕКР, ами е, нека да го обсъдим. Има редица изменения, свързани с демографските изменения. Някои от тях са редактирани по много категоричен начин. Мисля, че трябва да намерим малко по-реалистично решение на нещата доста интересни истории за някои от изказванията. Колегите твърдяха, че целта на доклада е да се увеличи пенсионната възраст и че изобщо цялото обсъждане, цялото разискване ще бъде посветено на тази тема. Аз не съм наясно такова нещо да е включено в доклада и аз съм твърдо против него, така че моля ви, обяснете ми как стигна се до извода, че аз лично предлагам увеличаване на пенсионната възраст. Благодаря на всички за внесените изменения. Интер... Полезно ми беше да ви изслушам. По-добре, по-наясно съм сега каква е позицията на всеки от вас. И съм готов да започнем да навлезем в много сензивни политически преговори. Благодаря ви, господин Кукан. Благодаря на всички за много натовареното заседание днес. Мисля, че взехме решението, което трябваше да вземем днес, а ще имаме и други заседания. Благодаря ви.